Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Скъпи колеги, моля да заемете местата си, за да продължим заседанието. Като този път имаме щастието, че с нас са членовете на Комисията бюджетен контрол, защото това е едно съвместно заседание на специалната комисия по тероризма и Комисията по бюджетния контрол което наричаме конт. Благодаря и благодаря по-специално заместник председателя, господин Доган, че беше че е с нас. Така че откривам сесията, уважаеми колеги, уважаем господин Грегор, тук е. Благодаря за вашето присъствие. Съвсем накратко няколко уводни елемента, преди да дам думата на колегата Дерек Боган. Искам само да припомня, че комисия, специалната комисия прие в своя мандат, постави като цел анализа и процеса за ефикасно събиране на информация относно радикализацията, а също и ефикасността на процедурите по радикализация, които е, протичат в държавите членки. Щастлива съм, че днес ще може да обсъдим на това смесено заседание с членовете на комисията относно специалния доклад, наскоро представен от е, Сметната палата за борбата срещу радикализацията, която води до тероризъм. Има много и финансови инструменти на Европейския съюз, които са посветени на тази цел и които могат да бъдат използвани. Това сигурно ще ви бъде припомнено за проекти във връзка с превенцията, за също във връзка с ресурсите и изобщо големи проекти, които са много добре известни на европейците, като Еразъм или инструментите, свързани с правосъдието. Докладът в, на Сметната палата подчертава някои слабости в общото координация, така както се осигурява от комисията в действието борба срещу радикализацията. Също така и забележки, които в този доклад касаят самата рамка, която е въведена за оценка на ефикасността. И докладът предлага, препоръчва известен брой мерки или неща, които да бъдат подобрени в връзка с резултатите, също както и във връзка с координацията, осигурена от комисията. От името на нашата комисия аз съм много щастлива да приемем тук господин Ян Григор, който е известен член на Сметната палата, който ще ни представи този доклад. И след тази презентация обръщам се към, наш, към колегата Донизион, който е докладчик за парламентарната комисия, за да чуе е, мнението, а също и предложение във връзка с този доклад и който ще ни напусне в 15.20, е, така че трябва да успеем всичко това да го вместим във времето, което, с което разполагаме. Тук също трябва да бъде с нас също и господин Оливия Иди. Да, тук е. Той е генерал, заместник генерален директор в генерал дирекция ОМ, който без съмнение ще сподели с нас след презентацията гледната точка на комисията по заключенията, заложени в доклада. А и ако колегата заместник председател е съгласен, след тези презентации ще проведем това, което наричаме пинг-понг системата. В, колегите ще зададат въпроси и няма да изчакваме да се насъберат, просто всеки въпрос ще бъде отговорен веднага. Благодаря, господин заместник председател. Давам ви думата да ни да въведете темата Uh, uh, Благодаря за това обстойно представяне на съвместната среща. Госпожа Гресле е на път, така че като първи заместник председател на Комисията по бюджет имам тази възможност днес да обсъдим този специален доклад. Вероятно знаете, че отговорностите на Комисията по бюджетен контрол гарантира всички средства да бъдат разходвани по надлежния ред. Аз лично смятам, че трябва да провеждаме повече подобни заседения. Всяка програма или фонд си има бюджетни редове, така че комисията винаги проявява интерес относно изразходването на тези средства затова аз предпочитам да има повече подобни заседания и очаквам, че а, разискванията с Сметната палата наистина ще допренесат. Благодаря, колега. И няма да губим време. Господин Грегор, имате думата за максимум 15 минути. После ще отделим 5 минути Господин Одиди също, ако се съгласен, също си има думата за 5 минути. Имате думата, господин Григор. Uh, Благодаря ви много, че ми давате дума, госпожо председател и първия заместник председател на Комисията по бюджетен контрол, депутати, представители на комисията. Позволете ми сега да представя доклада на Европейската сметна палата за справянето с радикализацията. Високо оценяваме възможността за бърз дебат с тази комисия след краткото време, което изтече от представянето на доклада. Смятам, че тази тематика се различава от всички други, защото животът на гражданите бива засегнат, Семейният живот е съсипан на много хора, така че изразяваме симпатията и <clears throat> към всички държави членки, които са били засегнати от такива актове. Да минем към същността. Националната сигурност, противодействието на тероризма, това е отговорност на държавите членки. И в държавите членки дори това се оказва голямо предизвикателство, тъй като това предизвикателство има своите особени характеристики по места, затова подходът следва да е отдолу нагоре. Ролята на комисията е да подпомогне държавите членки и да гарантира използването на добрите практики. 2005 бе прията антитерористичната стратегия на комисията, предотвратяване на набирането на бойци, на терористични действия, на радикализацията. Това е в центъра на нашия доклад. На второ място защитата на гражданите и инфраструктурата чрез по-добра сигурност, мерки за сигурност по границата и транспортните мрежи. На трето място разследване на терористите и изправенето им пред съда и овладяване на последиците последиците от терористични нападения. 2015 година по линия на сигурността беше прият дневния ред във връзка с радикализацията и набирането на чуждестранни бойци. Различни фондове се използват за финансиране, за финансиране фонда за сигурност, Еразъм Плюс и Европейския социален фонд. Използването на средствата от тези фондове става по линия на 8 генерални дирекции, Евроюз, държавите членки, се разбира се също така. И в нашия одит ние сме обърнали повече внимание на стълба за превенция. Що се отнася до предмета на одита, проследихме начина по който средствата се управляват от е, комисията, как подпомагат държавите членки, направихме оценка на пригодността, на потребностите на държавите членки с оглед на целите заложени в политиката, също така и отчитане на потребностите на самите държави членки. На второ място съгласуване при ползването на различните фондове, т.е. дали комисията разполага с процедури за съгласуване на тези действия и по-нататък ефективността на рамката за оценка и а, рентабилността на освоените средства, за да можем да преценим дали политиката е ефективна, дали има допълнителна изгода и дали мерките, които се прилагат спрямо от действията, наистина постигат резултатите. Одитният ни подход какъв беше? Разчитахме на документацията, на политиките, процедурите, действията в държавите членки за противодействие на радикализацията. Проследихме заедно с генералните дирекции и Центъра за върхови постижения. В същото време направихме и едно проучване на точките за контакт за противодействие на тероризъм с, към постоянните представителства. 15 държави членки отговориха, около 54%. Посетихме две държави членки, това са Белгия и Франция. Бих искал, разбира се, и да спомена какви са нашите заключения в доклада общи линии те са положителни. Комисията откликна на потребностите на държавите членки, но обикновено ние допълваме, бидейки сметна палата, че има възможности за подобрение. Имаше някои пропуски по отношение на оценката и съгласуваността, но като цяло казаната на държавите членки подкрепа беше целесъобразна. Имаме три препоръки първо да се подобри рамката за съгласуване, координация за противодействие на радикализацията. Тъй като фондовете са различни, много е важно да има по-добра координация с също така докладчика ще представи и другата препоръка. Може би трябва да се премине към упростяване, но това е в правомощията на комисията. Втората препоръка е за увеличаване на практическата помощ в държавите членки. В доклада има две области, два примера, които са посочени в които потребностите не са ефективно удовлетворени, като например работата със средствата за информация и ефективна стратегия за изход, т.е. за справяне с онези, които са били радикализирани. По на, на трето място Сметната палата поставя на преценка и ефикасността, постигнатите резултати. Бих искал да Използвам тази възможност да спомена каква би била в бъдеще работата на Сметната палата в областта на сигурността. Това е една област, в която трябва да трупаме умения по отношение на одита. Започнахме с превенцията като част от политиката, но ще продължим да правим проверки по всички други стълбове в стратегията на комисията. По-късно през годината ние смятаме да представим работен документ за киберсигурността, що се отнася и като част от програмата за 2019 година по темата сигурност на интернет и граничен контрол. Така че на този етап бих искал да ви благодаря за оказаното внимание. От името на аудиторския екип ние сме готови да отговорим на вашите въпроси. You, uh, Gregor, благодаря, господин Грегор, че представихте вашия доклад на съвместния комисия. Господин Гио. Uh, благодаря и на двамата председатели на днешната среща. Може би е добре да обясня, че когато говорим за специални доклади, всъщност имаме предвид за работни, официални работни документи, които не могат да бъдат изменени. Докладчикът може да изготви и а, последваща версия. Идеята е тези доклади да се включат в докладите за освобождаване от отговорност от комисията. Сега по темата. Мисля, че за комисията това е голямо предизвикателство по три причини. Имайки предвид и специалния доклад на Сметната палата – Не бива общият законодател да ни казва какво да правим по отношение на радикализацията. Нуждаем се обаче от информация относно това, което се случва в съседство, в съседен град, регион и така нататък. Хората трябва да знаят какво се случва. Ако погледнете терористите, ще видите, че много често дори родителите на терористите не знаят, че техните деца са били радикализирани. Е, така очакваме законодателят да знае. Трябва да се споделя информация между преподаватели, религиозни институции, полицейските служби. Всички те помагат, за да се изготви цялостна картина. Друг е въпросът как тази информация да стигне до Брюксел, но е добре да имаме такава информация, за да разполагаме с пълна представа за нещата. За Европейския съюз и за комисията е важно да видим каква е добавената стойност от обмена на добри практики. Да, обмена на добри практики може да ни помогне, но много по-трудно бихме могли да измерим резултата. На следващо място. Трансграничните проблеми. В това отношение Европейския съюз може да играе важна роля – Имаме специално звено, което може да засича информацията, която се подава по интернет. Многобройни са служителите, които могат да подадат информация. И това са хора, които работят в сферата на вътрешните работи, полицейските служби, училищата и така нататък. Много време преминава в консултация и вътрешна координация в компетентните органи и процесът е много труден. Така че основателно Сметната палата се позовава на това. Освен генералните дирекции в Европейската комисия, имаме и агенции като Европол и Евроюст, както и държавите членки. Ако искаме да има добра координация, то тогава е добре да следваме препоръките на Сметната палата. И накрая, как можем да измерваме резултатите? Ако мерките дадат резултат, то тогава няма да сме свидетели на терористични нападения. Съвсем основателно сметната палата посочва, че броят на срещите и броят на участниците не могат да определят и да предрешават резултатите от съответната програма. Ако погледнем тази диаграма в доклада, ще видим, че не всички държави членки са взели участие. Имало ли е достатъчно участие на всички срещи, които са се провели? Може би трябва да се запитаме и кой тип срещи са най-подходящи, кои заинтересовани страни са най-подходящи. Може би се нуждаем от свидетели, от хора, които пряко са видели това, което се случва, за да може да получим от тях информация. На следващо място интернет. В това отношение Европейския съюз има голяма добавена стойност – ако европейските специализирани звена не са засекли определена информация, която трябва да се свали от интернет, то дали националните компетентни звена в това отношение не са могли е, да го направят. Така че къде е точно добавената стойност? Това е от мен. Благодаря. Благодаря, Денис. Сега ще чум господин Онеди от комисията. Благодаря, господин председател, за тази възможност. Темата е важна. Темата е обсъждана неколкократно с много от вас. И сега поне имаме добър доклад от страна на Сметната палата. Приветстваме доклада на Сметната палата, както и критиките и аспектите, по които трябва да поработим допълнително. Мисля, че всички добре приемаме всички тези критики и препоръки в доклада. Ще работим заедно с Целият екип, за да задълбаем по темата. Всичко това е ново за нас. Всички вие очертахте новото естество на това явление, което е многоизмерно. Според мен Сметната палата е успяла да изготви доклад, в който да подчертае областите, в които е постигнат напредък, но също така и да подчертае три важни аспекта. Смятам, че докладчикът добре обобщи дейностите и мерките, които трябва да се подобрят допълнително. Относно препоръките – и в светлината на казаното от докладчика току-що бих искал да кажа, че като цяло е трудно да имаме обща координация заради многообразието и различния начин на работа на заинтересованите страни. Откакто бе изготвен доклада, бяха предприяти много допълнителни действия, като например Разгледахме вътрешната организация на Европейската комисия. Свързахме всички генерални дирекции, които работят по програми и които разполагат с необходимите инструменти, за да работят в тази сфера. Привлякохме по-тясно и агенциите. Както и вие казахте, агенциите през последните години разработиха важни инструменти в борбата с радикализацията. Следващият аспект е цялостната координация с държавите членки. И това е пряко свързано с една друга слабост, идентифицирана от Сметната палата, а именно трябва да има по-близко сътрудничество с държавите членки. Да се види какво се прави на национално равнище и да се работи в по-тясно сътрудничество с законодателите, което ни води до следващата втора препоръка, а именно как да се възползваме по-добре от вече създаденото от различните инструменти за финансиране на Европейския съюз, но и не само. Това беше основното ни предизвикателство при създаването на групата на високо равнище, група, която излезе с доклад, с много препоръки – този доклад вече бе подложен на обсъждане, включително и с вас, госпожо комисар, в рамките на тази комисия за борба с тероризма. Ще продължим дискусията по този доклад, тъй като той включва много и различни измерения. Препоръките очертават необходимостта публичните органи да работят в по-тясно сътрудничество – В доклада се посочва и защо е важно да се използва подхода отдолу нагоре. Говорим за местни дейности, местни действия, които трябва да бъдат оценени. Необходимо е също така да работим в по-тясно сътрудничество и с тези, които очертават политиката, за да може да видим какви са приоритетите, които се поставят държавите членки. Важно е също така да има и повече гъвкавост. Първоначално се съсредоточихме върху чуждестранните бойци. След това се съсредоточихме върху тези, които се връщат от бойното поле. А сега имаме съвсем различен дискурс. Разглеждаме случаят, в който се опитваме всякак да предотвратим радикализацията на тези, които вече са на територията на Европа. И накрая оценката. Оценката е може би най-трудният момент в цялото начинание – Как да се направи оценка на дейностите, които сме финансирали? Как да оценим ефективността ни в това отношение. Това би означавало да имаме специални инструменти, да разполагаме с повече време, тъй като в този случай резултатите от тези дейности могат да се видят едва след година и половина-две и не могат да бъдат видими в краткосрочен план. Всички участници са привлечени и те работят заедно с нас, за да разработим тези специални инструменти, за да можем да направим по-качествена оценка на това, което правим. А относно количественият аспект, ако вземем предвид това, което каза докладчика за света на интернет, огромни усилия бяха положени в рамките на този интернет форум, за да съберем повече данни от различните оператори с цел да направим оценка на всеки един материал, на всяко едно съдържание, което се разпространява и се качва в интернет за да се направи оценка и на времето, което се изисква, за да може тези, които се интересуват от подобно съдържание, да стигнат до него. Имахме доста положителен резултат в това отношение и ще има допълнителни подобрения в близко бъдеще. Благодаря. Благодаря най-вече за това, че отговорихте относно доклада на Сметната палата и казахте няколко думи за препоръките. Съпредседателят предлага сега да преминем към дискусия с членовете на парламента в рамките на процедурата на пинг-понга. За съжаление, няма много членове на Европейския парламент в момента в залата, но все пак нека да видим как ще протече дебат. Не виждам някой да е поискал думата, но доколкото знам, госпожа Чиничи която е докладчик в Сянка от Комисията по бюджета, пие бързичко вода. Може би тя ще разчупи леда и ще зададе няколко въпроса. Си, грация. Благодаря. Извинете, но имах едно друго задължение и нямах възможност да присъствам от самото начало. Но разбира се, темата, която разглеждаме е изключително интересна възможността да подкрепим проекти, които да помогнат да се справим с тематиката, свързана с тероризма, това е изключително важно. Бих искал да разбера точно какво е направено в какви страни, какви са конкретните резултати, които сме постигнали във връзка с дейностите извършените дейности. По-специално в областта на радикализацията. Нещо, което е много сложно е, предвид е, е, радикализация чрез компютърни инструменти или в затворите. Какви са проектите, които са постигнали най-добри резултати, в какви страни са осъществени? Имаме възможността да проследим нещата, да проследим конкретните резултати, които са постигнати, ситуацията във връзка с предните проекти, в кои страни, дали е направено проучване да се разбере дали има по-добри резултати, в функция на които ресурсите, които са, са използвани, може да бъдат оценени да видим какви са ресурсите, които трябва да бъдат пуснати за тази сложна тема радикализацията, защото а, предизвикателството е много сериозно в връзка с тероризма, именно защото се свързват по различни начини, по сложни начини. Знаем, например, че в някои страни, в затворите, са използвали всъщност участието на имами, които да предадат едно положително съобщение, е, послание в е, е, затворите. Така че има различни механизми за постигане на резултати. Thank you very much. That's probably a question for the, the... Това вероятно е въпрос насочен към комисията, така че им давам възможност да отговорят. Да, благодаря. Що се отнася до по-видимите и необходими резултати, на първо място имаме окоръжаващи резултати в областта на превенцията. Много е трудно това да бъде подложено на оценка и да бъдат оценени големите резултати, видимите резултати по отношение на корективните мерки и противодействие на радикализацията. Трудно е да се проследи до как е преодоляна радикализацията в едно лице. Но много са проектите в държавите членки, в които в, се работи в затворите или местата за задържане на лицата, с оглед на това да се избегне възможността тази общност е, да попадне в капана на радикализацията. Там са постигнати значителни резултати. Интернет много бързо бе преценен като важно средство за радикализация, за разпространяване на идеологията с цел радикализация. Много добре вече сме вникнали в материалите, които се използват, подхода, който се използва в интернет и другите социални мрежи. И във всички държави членки вече са изградени методи за а, установяване на тези материали и съответно откриване на създателите и източниците на тези материали и тяхното сваляне от интернет. Аз вече ви казах, че в центъра на вниманието са завръщащи сте с бойци от всички райони на конфликт. Тук работата се финансира най-вече чрез различни мрежи, като РАН, с оглед на това да се предоставят способи за задържане и работа с тези лица, които се завръщат от райони на конфликти, особено по-уязвимите сред тях, а именно жени и деца. Друга важна характеристика е свързана с присъщите елементи по места. Става дума за различните средства, с които разполагаме за трупане на знания. Както вие казахте, това води до мерки за задействане на важните фигури в местните общности, социалните служби, училищата, полицията, системата на здравеопазването, за да бъдат подготвени тези лица, за да могат да разчитат признаците на радикализацията, но също така на съвсем ранен етап да могат да установят тези прояви, за да могат да се намесят и да започнат с превентивните мерки. В тази област много е постигнато от страните в Южна Европа. Мобилизират се различните институции, които могат да работят по места. Благодаря ви. Госпожа Гомес е следващият ни оратор. Аз също бих искал да се извиня, а, че не можах да дойда на време и да чуя встъпителните думи, но тъй като Катерина вече попита за финансирането в превентивните мерки на, за радикализацията, бих искала да се спрем на превенцията в затворите. Това е в правомощията на държавите членки но има ли програма, към която те да се обърнат за помощ от страна на комисията? Знаем, че затворите всъщност се явяват центрове за радикализация, а не рехабилитация. Освен това, бих искала да разбера дали много от държавите членки са използвали фондовете, които съществуват и ако има такива, колко са те? С оглед на това да предотвратяват радикализацията. Знаете, че аз съм. А, имам особен интерес към. А, а, разпространяването на радикалния ислям, например от Саудитска Арабия, в джамиите, чрез които се разпространява тази идеология. Не всички държави членки си дават сметка за тази заплаха на лохабизма, Зная, че комисията работи по въпроса, но може би е нужно да има целева програма за това. Така че да, хубаво е да разберем кои държави членки имат средства за тази цел, за да повишим нивото на осведоменост. Защитата на критичната инфраструктура е друга тема. Правене ли се усилия да се уточни коя е критичната инфраструктура в държавата членка и дали защитата й е на ниво. Това включва атомните централи. Зная, че много държави членки, много депутати от държавите членки не се изказват по тази тема, но аз ще го направя. В моята страна а, нямаме такива централи, но има други държави членки, които могат да бъдат засегнати. Правена ли е един вид карта на тези а, атомни централи в Европа? Т.е. те са част от критичната инфраструктура, нуждаеща се от защита. И на последно място – преди две седмици бяхме в Катания. Като представители на тази комисия. Там видяхме, че се полагат огромни усилия от Европейския съюз относно защитата на, грани... на границите. Това е нещо, което не се споменава в Сърдиния, но ако Европейския съюз не беше вложил средства, ако не бяха задвижени всички тези връзки, нищо нямаше да бъде постигнато. Огромни усилия се полагат, благодаря на европейските фондове, но от друга страна има и огромни пропуски. Някои от от тях са много видими, като този ферибот, който идва от Малта. Имаше много проблеми и а, в Малта има много хора, които не би трябвало да са там. В работната група по Шенген обсъждахме въпроса за Малта. Нещо, което излезе в пресата и в Малта, и в Италия – това беше скандал, свързан с продажбата на 88 000 шенгенски визи от, през последните 3 години, от 2013-2014 година, от държавен служител. Това е свързано с функционирането на върховенството на закона и наличието на корупционни схеми в държавите членки. Да, докъде този друг аспект е в центъра на вниманието на комисията, за да може да бъдат преодолени тези пропуски. Това, разбира се, изисква средства и усилия. Благодаря. Нека да дадем възможност на представители на комисията да отговори накратко на тези зададени въпроси. Имате около 15 минути. Благодаря ви, господин господин председател. Що се отнася до превенцията в затворите, много са програмите, които са задвижени. В Генерална дирекция правосъдие, например, тази година има предвидени 11 милиона евро, най-вече за подготовка на практиците, за да работят активно в затворите, за да установяват радикализирани лица и работа с тях за преодоляване на тази радикализация. Има и регионални фондове. Ние допринасяме за модернизацията на самите места за излежаване на присъди и също така за социални програми чрез Европейския социален фонд той подпомага такива целеви програми, за да могат професионалистите да могат да работят по социални въпроси в тази среда. А, много е деликатна и а, темата, която е в правомощията на държавите а, членки – и е обсъждана от групата на високо равнище, която определи няколко пътища, няколко средства за ускоряване на работата, като се оценяват начините за разпространяване на радикална идеология, и други аспекти има, които се финансират от а, държавите. Що се отнася до критичната инфраструктура, на европейско равнище имаме а, инструментариум, с който разполя, разполагаме от няколко години. Това е област, която заслужава множество подобрения и няма никакво съмнение. А, че се работи по подготовката на един преглед, преработка на директивата. Държавите членки бяха помолени да уточнят коя е критичната инфраструктура, като атомните централи, но нищо повече от не е направено. Така че ние трябва да се опитаме сега да а, екстраполираме тези задължения в областта на кибер а, сигурността към а, материалната инфраструктура като електроцентрали и транспорт. И на последно място гранична охрана. През последните години сме се старали по-добре да обучим всички специалисти, във връзка с пристигането било то на мигранти или други общности. Работим заедно с агенциите, полицията, граничната охрана. Всички те преминават целево обучение по отношение на радикализацията, за да могат да разчитат на ранен етап всички прояви, всички сигнали за радикализация. Благодаря ви. Скъпи колеги, ако няма вече въпроси, освен колегата Де Юнг не реши да внесе още малко светлина във връзка с въпросите. Благодаря на членовете на комисията, на заместник-председателя. А, господин Грегор, извинете, давам ви думата. Thank you very much uh, for, for the debate. Uh. Благодаря ви за този дебат. Както казах и в уводните си думи, ще продължим да работим по отношение на сигурността. До тук ние е, насочихме вниманието си най-вече върху превенцията, но към края на годината ще излезем с документ по отношение на киберсигурността. Ще видим каква е инфраструктурата по границите, ще обменим информация в това отношение. Всички въпроси, които бяха зададени, понякога излизаха от обхвата на одита, но бих искал да ви благодаря за вниманието. Благодаря и на колегите, които свършиха чудесна работа при изготвянето на доклада. Благодаря, господин Григор, за това заключение може да си е, представя всъщност е, отговори на въпросите, които бяха зададени, но също много интересни инструменти. Това, което беше казано, е, това да придаде добавена стоеност на Европейския съюз във връзка с тези явления по радикализация, които превръщат някои от нашите граждани бавно или бързо свирепи противници на обществото, в което живеят и които са елементи, които се добавят към изключително високата заплаха за Европейския съюз. Благодаря на Сметната палата, благодаря господин Ониди от Генерал дирекция Холм, че даде отговори на въпросите зададени от колегите. Благодаря на комисията Конт за нейното присъствие. Е, това е чудесно упражнение. Да се събираме, да споделяме, да работим по текстове, да вървим напред и дори само да разкриваме някои е, конкретни елементи, които наричаме с нашия жаргон най-добрите практики, the best practices, които са нещо като е, начин на действие, което използваме често. Но днес превърнахме всичко това в съвсем конкретно е, упражнение предвид е, бъдещите нови е, инструменти. Благодаря още веднъж. Измерението контрол също е много важно, когато става дума за прилагането на различните мерки. Ако искате, може да останете, разбира се. Благодаря, господин заместник председател.